си, който ще бъде част от протокола и тогава ще се смята за потвърден от нас. Трябва да ви съобщя, че е,